La Президенте! Председателят. Колеги, all'ordine del... Колеги, Следващата точка от дневния ни ред са изявления на съвета и на комисията във връзка с закриването на гръцката държавна компания за радио и телевизия. Давам думата на представителя на съвета. Господин Лешкевичиус. Госпожо председател, уважаеми членове на